късно. Беше много важен дебата. Благодаря ви за изказванията. Merci, мадам Аштон, и votre... Много ви благодаря, баронеса Аштън. Днешното заседание приключва. Гласуването по резолюцията ще извърши. Утре пожелава приятен вечер на всички. Ah.